Ladies and gentlemen, good evening. Добър вечер, госпожи и господа. От свое име и от името на госпожа Гресле, добре дошли на това съвместно заседание на комисиите Конти и Юри. Искам да благодаря на комисаря за това, че прие нашата покана – благодаря и на другите гости, които приеха нашата покана тази вечер. С днешното заседание ще приключим работата в рамките на този парламентарен мандат. Ще говорим за процедурите по назначаване в европейските институции, най-вече назначаване на хора на висши позиции и е, членове на някои кабинети. Широката общественост проявява интерес. Много е важно да се зачитат процедурите, да има прозрачност. Е, по този начин се гарантира нормалното функциониране на европейските институции. Парламента поиска от Европейската комисия и от другите институции да предприемат допълнителни мерки, за да подобрят прозрачността, справедливостта и е, възможността за равен старт, що се отнася до подобни назначения. Тази резолюция, резолюция по тази тема, знаете, беше прията през април 2018 година. Има и заключение на Европейския омбудсман. Днес ще чуем презентация от името на господин Бломайер. Той е изготвил едно проучване по темата. Ще чуем неговите заключения, онова до което е стигнал. Уверен съм, че ще можем да дадем нов тласък на дебата. Мисля, че Бъдещите ни действия трябва да се ръководят от следните принципи. Да се гарантира прозрачност и равни възможности, като се зачита и буквата и духа на регламента, определящ процедурите за назначаване на персонал. На второ място трябва да има и ясно очертана политика, насочена към избягването на каквито и да било конфликти на интереси. На трето място необходимо е да се постигне една кохерентна рамка с хармонизирани насоки във всички европейски институции, която би гарантирала честно прилагане на регламента за назначаване на персонал в европейските институции, особено що се отнася до номинирането на хора на висши постове и членове на кабинети, като естествено се гарантира и правото на съответните институции да определят до известна степен каква е тяхната собствена организация. Благодаря за това, че ни поканихте. Давам думата на госпожа Гресле. Добре дошли и от мен. Преди една година на пленарно заседание приехме а, резолюцията и сега трябва да видим какво а, ще правим. А, имаме не само едно назначение, а, включено в дневния ред и е, повечето назначения Две страници ми изпрати господин Гербранди, докладчика, който не е тук. Много бих се срамувала, ако трябва да ви ги прочета на моя английски, за това ще си позволя да ги обобщя. Въпросите са няколко. Как ще процедираме от тук нататък при назначенията на висши позиции? Какво ще правим при назначаване на генерален секретар и какво ще правим, ако сме забелязали лошо администриране на една такава процедура, но никой не е обжалвал. Това са въпросите, които трябва да обсъдим. Това трябва, трябва да обсъдим и какви трябва да бъдат измененията на правилника за длъжностните лица. Тази комисия инвестира много време и усилия в тази работа. Господин комисар, сега ще ви дам думата, за да а, не, всъщност първо проучването. Господин Бломайер, имате думата да представите изследването. Благодаря ви, че дойдохте. Yeah, Благодаря ви много за поканата да представя проучването пред вас. Извинете, трябва да използвам дистанционното управление. Няма да ви отнема много време. Искам да кажа няколко думи като въведение към проучването и да подчертая основните констатации и препоръки. Както знаете, миналата година ни беше възложено да разгледаме процедурата за назначаване на лица на високи постове в европейските институции. Разбираме, че длъжността на генерален секретар, заместник генерален секретар, генерален директор или заместник генерален директор изискват да се разгледат политически, етични и други аспекти на процедурата за назначаването им. През септември и декември, т.е. миналата година, в края им, извършихме това проучване. Искам да се извиня за, за от името на моите колеги, които не можаха да дойдат професор е, Кристоф Демке, който работи по специфичните процедури за назначенията и професор Магдалитка, Магдалина Толибацка, която обръща внимание на законодателството и административната процедура. Какво направихме? Ние не само разгледахме цялата документация и цялата работа, е осъществена както от вашият парламент, така и от Европейския омбудсман. Разбираме, че задачата беше да се види също какво е актуалното състояние в държавите членки, дали има някои области, които могат да ни накарат да разгледаме отново някои от препоръките, които са в действие. Ние разгледахме какви са практиките в Естония, в Франция, в Дания, Нидерландия, Обединеното кралство, както и в е, някои европейски международни организации, като ЕФТА, Съвета на Европа, ОСР е, и Световната банка. Ние искахме да отидем по-далеч е, от конкретната процедура за назначаването на сегашния генерален секретар – и да видим какви са най-добрите практики в Европа и отвъд нейните предели. Причината за възлагането на проучването беше назначаването на сегашният генерален секретар на Европейската комисия. Но ние не се ограничихме в това. Ние споменахме също проучването на омбудсмана – което ни даде структурата в известен смисъл и ние отделихме повече време да разгледаме конкретни случаи на лошо администратиране, така както бяха посочени от омбудсмана и да видим дали това е вярната процедура за нови назначения, какви са въпросите свързани с конфликта на интереси, дали може да се управлява всичко това по-добре в бъдеще и също какъв трябва да бъде съставът на консултативния комитет по назначенията. Искам да се спра малко по-подробно на контекста, в който проведохме и проучването. Използвахме данни, събрани от Европейския парламент, При обсъждането на конкретната процедура събрахме данни от 10 различни органи, институции на Европейския съюз, които имат практика в назначенията през до 2018 година. Това са теми, които обсъдихме в проучването. По какъв начин се правят обявите за вакантени постове не винаги се ползват еднакви правила по назначенията на генерални директори и заместни генерални е, директори. В някои случаи нямаше е, обява. обява, затова въпросът опира до това дали ни трябва да има повече откритост. Същото се отнася и за 140-те назначения на генерални директори и заместни генерални директори за този период 2013-2018. Само в половината случаи е имало публикуване на обява. 42% само са били тези без да се прави обява. Само Имало е публикация, при която има само един кандидат в 51% от случаите. Целта е да се има предвид също борбата срещу корупцията и повишаване на доверието. Друга област, която разгледахме в проучването и която е иллюстрирана от данните, която, които сте събрали вие, се отнася до това в каква степен е благоприятно да се отвори тази процедура за външни участници. Практиката в институциите показва е, ясно предпочитание за вътрешни кандидати. Около 90% от всички процедури са именно в тази категория. Докато е, според е, по-широката представа е по-добре да има и външни участници, защото така се привнасят нови умения в институцията. Друга тематична сфера, която обсъдихме в проучването е използването на външни експертни познания при назначенията, използването на външни оценки, почти една четвърт от тези назначения са се възползвали от такива външни оценки Външни експерти са предоставили становища в рамките на процедурата по подбора, което е свързано и с по-голяма независимост. Основните констатации, след като разгледахме какво се прави в останалите институции, в отделните държави членки, всичко това ни накара да стигнем до извода, че това, с което разполагаме като процедура за назначение в Европейския съюз, не е катастрофално. Не може да се сравнява не е толкова неблагоприятна позиция, що се отнася до прозрачността, когато се сравнява с други държави членки в други, и други организации. Въпреки това, нашите правни експерти разглеждаха доклада на омбудсмана и констатирахме, че аргументите са убедителни. Има случаи на лошо администратиране, които бяха добре обосновани. Ето защо ние преценихме, че трябва да има силна мотивация за подобряване на съществуващите процедури в институциите на Европейския съюз. Според мен, извинете, не показах слайда, има силен потенциал за подобряване на качеството на назначенията и също за повишаване на доверието. Имаше изразено разочарование в известен смисъл – Комисията е направила доста, що се отнася до почтеността. Беше преразгледан кодекста за поведение, беше въведено повече прозрачност, система на групи експерти и прочие. Така че имаше разочарование, че не е направено повече в отговор на добре обоснованите аргументи, представени от омбудсмана. Като иллюстрация Евробарометър е проучил доверието към Европейския съюз. Резултатите са добре, защото в този период 2015-2018 се вижда подобряване на доверието, но през последното три месече има спад. Разбира се, аз не искам да кажа, че има някаква тясна връзка с назначението и спада в доверието. Но това има значение и можем да кажем, че може би конкретното назначение не е допринесло в особено голяма степен за подобряване на доверието. Относно препоръките, в правен смисъл, авторите са в съгласие с констатациите на омбудсмана за назначаването на генералния секретар. Бях малко изненадени, че се подчертава, че това е много специфична позиция, що се отнася до техническите, управленски, политически умения, които изисква. Така че в този смисъл е уникална позиция и за това би било само положително да имаме една по-различна процедура. И на, за нас беше трудно да разберем защо толкова тайно се а, предава длъжността от едно лице на друго. Има също препоръка да се преразгледа насоките, а, формулировките на членове 7 и 29 от регламента за служителите, особено що се отнася до процедурата за заемане на овакантени постове. Практиката на съда, свързан с този член, посочва, че това трябва да е изключение, че има конкретни условия, кога процедурата трябва да се прилага в този вид. И се посочва, че трябва да се приведе в съответствие с насоките и прилагането на този член съгласно практиката на съда. В доклада също се отговаря конкретно на въпрос, поставен от вас. Вие казахте, госпожа Гресле, в встъпилетелното си изказване за лошата администрация. Има такива случаи на лошо администриране. Ако дадено лице или фирма е засегнато от подобно нещо, можем да се обърне към юрист и да защити, за да защите правата си. Но в случая няма последващи действия, затова има препоръка да се преразгледа този въпрос, да се видят конкретните обстоятелства, при които би било уместно омбудсманът да поиска правен преглед, за да се потвърди, че това наистина е случай на лошо администриране, което нарушава правилата. Сега по по-практическите и етични аспекти. Ние разгледахме подробно практиката с назначенията в отделни държави членки, и полуките, които бяха извлечени, имат отношение към случващото се в европейските институции. Огромна е задачата да се участва в подобни процедури, колкото по-висока е длъжността, за която става дума, толкова повече са изискванията. Участието в комисиите се променя. Също много важно е да се подобри капацитета и познанията на лицата, които участват в тези комисии, не само в техническите аспекти, как да се борави в случай с конфликт на интерес, Прозрачност, е, независимо наблюдение, това също е важно да се разшири групата от лица, които участват е, в подбора. Те могат да се бъде от научните среди, експерти от други институции, които да видят е, по какъв начин се вземат решенията за назначенията. Може да има също функции за външни наблюдатели, защото има успешен опит в това отношение. Има също предложение да се има предвид, че има доста процедури, при които има само един кандидат. Би било по-добра практика да има повече от един кандидат. Доколкото разбирам, вече са предприяти мерки в това отношение от Европейския парламент – през ноември миналата година имаше обява, че в бъдеще ще има кратък списък от кандидати, т.е. повече от един кандидата. Също се обръща особено внимание и на равното представяне на двата пола. Друга препоръка, свързана с ролята на Европейския парламент при изслушването на комисарите, например, се питаме дали това няма да е полезно да има такива изслушвания и преди назначаването на генерален секретар, тъй като е това е специфична позиция и това ще предаде повече легитимност на генералния секретар. Има също доста препоръки, които са свързани с това как да се управлява конфликта на интерес – вече започна изготвянето на проекта на нов подход, за да се установи в кога конфликтът на интерес трябва да бъде оповестен, какви са последиците за заинтересованото лице, що се отнася до състава на комисията. Всичко това са области, по които този парламент може да помисли, за да се види в кои области може да се въведат подобрения при назначенията на лица на високи длъжности. Благодаря ви за вниманието. Господин Свалута, благодаря ви за вашето представене. Докато ви слушах, разбрах в известен смисъл защо до сега Европейската комисия отхвърля идеята за европейско административно право. Ако не греша, следващият оратор трябва да бъде комисаря Оттингер. Имате думата. Уважаеми господин председател, уважаема госпожо председател, госпожи и господа членове на парламента, уважаеми господин Бломар, госпожи и господа. С голям интерес изчетох цялото изследване и се отнася много сериозно към него. От началото на миналата година ние в комисията също задълбочено мислим по въпроса как при най-висшите служители на комисията, а и в другите институции да се доразвият настоящите процедури. Парламентът наскоро също заяви, че всяка институция отговаря за своите собствени структури. Това простича от договорите. Аз нямам никаква причина да се намесвам а, в политиката за персонала на съвета. Това го прави съвета. Нямам право да се намесвам и във въпроси на а, служителите на парламента. А, тук чувам за някакви трансфери, аз оставам на страна. Няма да се намесвам в това. Вие трябва да контролирате това, което прави комисията колегиума от комисарите, председателя. Вие ни изслушвате в началото, оценявате кандидатите. Ние е, е, и това не се случва в нито един национален парламент. Нашата структура обаче е наша отговорност. Ние отговаряме за нашата структура, отговаряме и за това, което правят нашите генерални директори, е, техните заместници и така нататък. Назначаването на служител комисията е работа на комисията. сътрудничество с представителите на нашите служители, т.е. нашите синдикати. Обаче в рамките на самата комисия. Познавам много национални парламенти и регионални парламенти. Не ми е известен нито един случай, в който парламентът да участва в вземането на решение за ръководни служители на друга институция. Нито един някой депутати от Европейския парламент са били преди това депутати в национални и регионални парламенти и са приели това състояние на нещата. Трябва да се разделят отговорностите. Всяка институция отговаря за своята работа, отговаря за това вътрешната и структура да може да върши работата, която трябва. Второ, приемам, че изследването залага и изхожда от резултатите на проучването на омбудсмана взема предвид позицията на парламента и не проверява позицията на комисията. Аз приемам това. Беше споменато краткото време. Но аз настоявам а, а, на това, че комисията а, има други виждания, различни от тези на омбудсмана и много а, бих а, уважил ако изследването се отчиташе и нашата позиция, което не е направено. Считам това за нарушаване на неутралността и безпристрастността на авторите на изследването. Може би това е поради ограничено време и така нататък, но е липса на обективност. Готов съм и в неформални разговори да се срещна и задълбочено да обсъдя всички въпроси с представители на авторите на изследването. И когато се говори за лоша административна а, практика, аз а, с, не съм съгласен. Каза се, че трябва да бъдат разкрити някои неща. Аз не съм а, престъпник, разкриват се престъпления. Тази комисия прави всичко, което е по силите. Но намирам за недопустимо използването на думата да бъдат разкрити. Не се прави така между партньори, които имат една обща цел, а именно да се е, подобрят нещата. Уважаеми господин Бломар, премахнете това понятие. Нищо не трябва да се разкрива, когато се говори за работата на комисията. Много ме ядоса това, което чух. спомена се евробарометър. Много ви моля. Не мисля, че това е информация по същество. Извинявайте. А, случая Селмайер, от него се поинтересуваха максимум 3000 души в, а, от мен да мине 30 хиляди. Но нормалният, обикновения гражданин а, по друг начин а, определя своето отношение към Европа. По защитата на климата, пазара на труда, от, от имиджа на господин Таяни, Булман, Юнкер и така нататък. Но това, което, е, което твърдите за случая е, Селмайер, за мен е просто ефтино обяснение. Аз е, имам доста опит в политиката и отхвърлям това твърдение категорично. сега за член 29 и член 7 по-голямата част от висшите постове в комисията, а, обявите за тези работни места се публикуват вътрешно или всички, за всички институции. По-малък брой от местата се заемат чрез трансфери, прехвърляне на позиции. Една от причините за това е мобилността. Спомням си за много разговори е, с депутати, в които за една генерална секретарка, която беше на позицията си повече от 5 години, ме попитаха защо не я преместите. Знам, че мобилността е много важна, но, но когато тя е генерална директорка и е на 53, не мога да я застрелям но да я принудя да кандидатства за друга позиция е а, безсмислено. Тя е минала по а, иерархията, кандидатирала се, от, минала е през конкурса генерален директор. А, и който иска мобилност, а, е в интерес на всяка една институция да се съгласи и да приеме трансфера. Мога да назнача някоя 61 годишна жена, генерална директорка. Ако искам да накарам 40-50 годишните да се кандидатират, да участват в конкурс, мобилността и трансфера са важни инструменти, необходими инструменти. При смяната на комисията може да стане така, че новия председател на комисията да има нови приоритети, нови акценти на работата. На тях може да се отговори чрез трансфер. Така е и при всяко национално правителство. Ще дам пример с Германия. Как се става министр в канцлерската служба? Как се става, как се става шеф на канцлерската а, служба? Как а, а, някой става държавен секретар в Министерството, един вид заместник министър изцяло без участието на парламента, само благодарение на доверието на съответния министър и на канцлера. И смятам, че най-важният служител на комисията, комисия а, утвърдена с аплодисменти от парламента, наричаща себе си политическа а, комисия, а, трябва да има доверието най-вече и само на комисията. Това е по-различна служба, различна от директора на архива, който се назначава в конкурс. Никога не съм чувал, а тук има присъстващи, които са влиятелни личности в съответните държави членки, никога не съм а, чувал пари а, от оттеглянето на изключително важен и приближен сътрудник на правителството, да трябва да отговаря на критериите, така академично посочени в настоящото изследване. Готов съм да вляза в спор, който иска С какво право се намесвате ви. Вие трябва да контролирате работата на комисията, но така както вие избирате вашия генерален секретар и неговия а, заместник и това става с решението на двете големи политически групи, така генералният секретар на комисията трябва да бъде избран от комисията и шефа на комисията. Той трябва да има доверието на комисията и на нейния председател. Чувствам се задължен да кажа, че винаги, когато съм смятал публикуването на обяви за свободни работни места, винаги съм а, го правил. А, от правна гледна точка, а, не се правят изключения регламента за служителите е в сила. Не искам да го изменям, не искам да го отварям за изменение, защото има някои хардлайнери от държавите членки, които ще поискат радикално намаляване на, на броя на служителите. В момента, след като съкратихме 5%, имаме стабилност до 2020 година. Затова за момента, въпреки че има причини за модернизирането на регламента, не искам да го отварям за изменение. И в този регламент за служителите пише, че по член 29 чрез обяви или чрез трансфер и двете възможности са равнопоставени. Това го пише изрично в член 29. И според мен, ако има причини, които да са против обявяването на свободното работно място, те трябва да бъдат взети предвид. А когато се прави трансфер, да има обосновка. Но съответната институция трябва да може да реши дали чрез конкурс или чрез трансфер. Мисля, че тази комисия нито в случая с Елмайер, нито в друг случай не е злоупотребила с тези си права. Благодаря ви. Благодаря, господин комисар. Искам да кажа и аз няколко думи. Ние от една година се караме по някои Въпрос е Хубаво ще бъде да не продължим да се караме и днес. Ще обърна внимание на а, това, че в член 4 се казва, че обичайната процедура е чрез конкурс, а член 29 дава изключението. А, има а, практика по член 29 и не мисля, че може да се говори за равнопоставени процедури. тази комисия и парламента в повечето случаи се съобразяват с и зачитат автономността на институция, въпреки че има някоя друга резолюция, в която пише неща, които не ми се иска да бъдат там. Но автономията на а, институцията а, а, и на институциите стъпва на а, регламента за служителите. регламента за служителите не предвижда специална процедура за, генерал, за генерален а, секретар. А, той е една обикновен служител и ако не е такъв, това трябваше да е написано в регламент и сега нямаше да имаме проблем. За това е съвсем легитимен въпросът дали не трябва да предвидим изключение специално за тази позиция. Но, но за мен е по, по-важно останалото. Нищо не казахте по въпроса за кабинетите. Комисията ни поиска да оттеглим резолюцията за равнопоставеността на служителя, израснали в кариерата и членове на кабинета. Не искам да защитавам господин Блома, защото той сам може да се защити, но въпроса за разкриването Беше много интересно това, което констатирахме. Констатирахме, че тук правните норми са доведени, с тълкуване на, до, до краен предел. А, нямам нищо против мобилността, но ако всички са мобилни, с изключение на двама, и те продължават а, извън срока да са на своите е, поми, е, комисии, трябва да видим защо е така. Ясно е какво е правилото, ние се интересуваме от изключенията. Темата е достатъчно тежка, но искам да пледирам за това да обсъдим онези аспекти от темата, които, които са в нашите правомощи. Заповядайте представителя на Комитета на служителите. Добър вечер. От името на Комитета за персонал на Европейския съюз ви благодаря за поканата. Спомняме се Селмар Гейт Знаем какъв беше ефекта в медиите, сред обществеността, в коридорите на Брюксел. Съжаляваме за това, особено сега, преди европейските избори. Европейския парламент разгледа въпроса а, заедно с комисията, поиска отговори и промени в резолюцията си, прията в пленарна зала от април миналата година. Омбудсманът също основателно направи разследване за процедурата и намери някои случаи на мал администрация при назначаването на Селмар нямаше прозрачност, имаше уклончивост. Наблюдавайки как се гърчи комисията, може би в парламента се чувствахме малко удовлетворени или както казваме Шаден Фройден. Но тази вечер аз съм тук, за да ви кажа, че самият парламент трябва да се погледне сам в огледалото правете каквото казвам, а не каквото правя. Това не е подход, който може да се позволи Европейския парламент. Номинирането на генералния секретар на комисията е само върха на айсберга. В нашата институция процедурите по подбора са политически предубедения резултатите се решават предварително зад закрити врата. И а, това слиза и надолу. Позициите на директори, генерални директори и по-надолу се, се раздават чрез съмнителни пакетни сделки. И това не е само в парламента, но тъй като аз представлявам комитета по персонал на парламента, искам да обърна внимание именно на парламента. През последните години наблюдаваме, че има значително подобряване на брой на жените на управленски позиции в парламента и приветстваме този факт. За нас това показва какво можем да постигнем, когато има истинска ангажираност на политическо и административно ниво, но през последното десетилетие има значителен спад в доверието в процедурата на вътрешни назначения в 75% от случаите се знае предварително кой ще получи съответната длъжност. Дори направихме проучвания, които доказват този факт. Тези позиции остават вакантни месеци, дори години, докато се намери политическо решение за запълването им. Публикуват се за външно тези вакантни места, за да може да се заобиколят изискуемите критерии за вътрешни кандидати и а, по този начин а, високите постове отиват а, за членове на кабинета а, или на лица, които са тясно свързани с политически и административни органи. Не можем да говорим за независима служба, когато има задколисни сделки. Не това са представили за държавната служба основателите. Това също не съответства на член 27-45 от регламента за служителите. Това подкреп, също подкопава изискването към нас да бъдем независими. Едва ли трябва да ви казвам какви са опасностите, колко струва това в а, смисъл на демотивация на а, служителите, на проблеми, свързани с тормоз, стрес, конфликт, е, психически, е, психическо и физическо изтощение. Освен това, липса на доверие към институцията, също и недостатъчно добро качество на услугата, която очакват от нас е, евродепутатите. Какво искаме ние? Ние искаме висококачествена държавна европейска служба, която отговаря на най-високите стандарти на почтеност и способности, за да можем да предлагаме най-добро обслужване на евродепутатите и на европейските граждани. Ние искаме по-конкретно администрацията на парламента да преразгледа своите правила, що се отнася до висшите назначения, както е, се призовава в резолюцията за случая Селмайер. Трябва да се направят следните промени според нас. Първо да няма пакети, всеки пост да бъде публикуван тогава, когато се оваканти. Второ, в интерес на прозрачността, представители на персонала трябва да участват в дейността на консултативния комитет по назначенията, където се провеждат интервюта с кандидатите. Това беше също нещо включено в резолюцията по Селмар от миналата година. Освен това, в този комитет трябва да се включат и независими външни експерти. Трето, парламентът трябва да създава възможност за външни кандидатури, само когато това е конкретно мотивирано, а не да се създават вратички за онези, които работят в парламента, за да заобиколят изискванията за професионален опит или други изисквания. Ние не можем да си спомним случай, където външен кандидат, който е назначен, вече да не е бил част от персонала на парламента. И така те заобикалят изискването и прескачат 10 години стаж. И така, ако искаме действително да имаме най-добрите служители, ние трябва да дадем възможност на външни кандидати да установят, че има такава. А, моля ви да говорите по бавно, помислете за преводачата, казва госпожа Гресле. Извинявам се. Така трябва да се публикуват е, тези обяви не само в е, официалния вестник, е, а и в LinkedIn и много други места. Освен това, процедурата по интервютата трябва да бъде по-взискателна, като се наблегне на това какви са изискванията за запълване на съответното място. А не само да се дават тези позиции на базата на 30 минутно интервю на предварително зададени въпроси. Освен това, ние трябва да следим тези критерии да се спазват. Ние искаме да се подобри социалния диалог в парламента, което ще е от полза за всички ни. За целта ние предлагаме Комитета за персонала да бъде канено на заседание на бюрото, винаги когато се обсъжда политика свързана с персонала. Освен това, да се върне старата традиция в бюрото да има двама заместни председатели на парламента, които да наблюдават въпроси свързани с персонала и социалния диалог. Освен това, трябва да има много по-засилен диалог, чест диалог с представителите на персонал, отколкото е сега. Така че ние призоваваме за промяна на правилата. Освен това, искаме промяна в менталитета, промяна в подхода. Ние се надяваме, че ще получим ангажимент от страна на бюрото, от политическите групи, от генералния секретар. В този контекст искам отново да ви благодаря на Юри и на Конт за подкрепата, която ни оказвате. Персоналът на Европейския парламент и депутатите имат общи цен ли в това отношение и ние трябва да работим заедно, за да се реализират тези промени успешно. Аз съм убеден, че по този начин ще можем да имаме една европейска държавна служба, която се базира на отлична компетентност и пълна прозрачност. Това е което заслужават моите колеги, което заслужават депутатите и гражданите от европейските институции. Това, което те участват от европейските институции. Сега давам думата на председателят на Комисията по персонала на Европейската комисия. Добър вечер, уважаеми колеги, уважаеми евродепутати, господин Свобода, госпожо Гресле, господин Гебранди. От името на Комитета по персонала на Европейската комисия ви благодаря за че ни давате възможност да обсъдим въпроса за процедурата за назначение в европейските институции. Има 33 колеги, които работят в комисията, в 8 генерални служби, 19 генерални политически дирекции, 11 вътрешни служби, 5 генерални дирекции за външни отношения, да не забравяме 6 аген... изпълнителни агенции. За това за нас е много важно да има легитимност и доверие в процедурите за назначение. Ние споделяме притесненията на колегите от Комитета по персонала в Европейския парламент, свързано с сегашните практики, защото ние искаме да има компетентни функционери, да се използват изцяло вътрешните ресурси. ресурси. Доверието към държавната служба зависи от нейната независимост и компетентност. Трябва да има процедури, които са прозрачни, кохерентни и убедителни. Равенството на шансовете също е важна наша цел и се радваме, че това не е само на хартия, не е само идея. Проучването обръща внимание на юридически, практически и етични аспекти при назначаването на висши служители в европейските институции и сравнява с тези прилагани в някои от държавите членки. Трябва да посочим, че се наблюдава все по-голяма политизация през последните години. И това се превръща в нещо, което буди тревога. Създава се понятието клиент при организирането на държавната служба. Ние трябва да превърнем клиента в крал. Ние трябва да държим сметка за обществения интерес трябва да спазваме член 7 и 29 от е, устава. 29 е, член е, трябва да бъде основния ръководен при назначаването на висши постове. Трябва да има сравними процедури. Член 7 също е много важен за доброто функциониране на институциите ни. Всъщност, не може да се прилага универсален подход. Ние искаме да има подходяща процедура. Трябва да се прилагат подходящо споменатите членове при всички номинации. Трябва да има пълна прозрачност на процедурите в работата на комисията по подбора. Трябва да има представители и на персонала в тези комисии. Освен това, трябва да се използват и съветници, и главни съветници. Трябва да се засили независимия контрол да се използват сегашните разпоредби за избягване на конфликт на интерес. Освен това, ролята на Европейския парламент трябва да се разшири при извършването на изслушвания за кандидати за постове на генерални директори и генерален секретар. Благодаря ви, благодаря на всички. Благодаря и на преводачите. Thank you very much. And uh, now, uh, we are almost... Благодаря ви. Ние наближаваме краят на списъкът на основните оратори. Ще изслушаме също представители от администрацията на Европейския парламент. Поканихме представител на човешки ресурси на Европейската комисия, но те отклониха поканата. Сега давам думата за това на генералния директор на Генерална дирекция човешки ресурси на Европейския парламент, господин Кнутсен. Разполагате с 10 минути. Благодаря, господин председател. Предполагам, че ме поканихте поради казаното в доклада. Става дума за процедурите по наемане на персонал в Европейския парламент. Тази вечер ще говоря за опита, който натрупах в рамките на тези две години, в които отговарям за генерална дирекция персонал. В този период имаше номинации на генерални директори и на директори, но не сме определяли лица за поста генерален секретар или заместник генерален секретар. Съответно, тук ще говоря за случаи, които няма как да бъдат съпоставими с номинирането на генерален секретар на комисията, което е основен обект на проучване в рамките на изследването. Независимо от това дали критиките, свързани с номинирането на генерален секретар на комисията, са основателни или не, ясно е, че дебатите по темата доведоха до по-голямо внимание що се отнася до наемането на служители на висши постове, включително и в Европейския парламент. Ето защо, що се отнася точно до тези процедури на наемане на висши менеджери, е, председателя реши да е, се избере е, да се изберат кандидати от възможно най-много места и публикациите за постовете да бъдат оповестени във вътрешен, между институционален и външен план. Нека да ви дам сега няколко цифри. За процедурите публикувани през 2018 година имахме 9 постове на директори, получихме около 140 кандидатури, т.е. 15 кандидатури на пост, за тях средно участваха между 7 и 24 кандидата. Две трети от кандидатурите бяха на мъже, една трета на жени. 55 кандидата бяха поканени на интервю, 35 мъже и 20 жени. 21 бяха включени в кратък списък или съкратен списък, 10 има мъже, 11 жени. Е, в крайна сметка бюрото реши, че трябва да се избира поне между двама кандидати, в повечето случаи представители на двата пола. В крайна сметка бяха избрани петима мъже и четири жени. Имаме и подобни е, данни за е, настоящата година. 43 кандидати интервюирахме, равен брой мъже и жени. Когато бюрото взе своето решение тази вечер, то също взе предвид факта, че е добре да има поне двама кандидати и да има равнопоставеност на половете. В крайна сметка бяха избрани трима мъже и три жени. Става дума, отново казвам, за висши постове. Критиките, които са свързани с номинирането на лица на висши постове в парламента, са свързани с три основни аспекта. Липса на прозрачност, липса или избор по-скоро на процедури и предсказуемо, що се отнася до крайния резултат. Що се отнася до липсата на прозрачност, искам да кажа, че има естествени ограничения на това колко може да е прозрачна една процедура. Кандидатите имат право да очакват поверителност, що се отнася до техните кандидатури. Прозрачността съответно трябва да е свързана с процедурите, а не с разглеждането на отделните кандидатури. Процедурата в Европейския парламент съдържа няколко нива. На първо място решение за процедурата, публикация, предварителен подбор на кандидатите от гледна точка на това, кой да бъде поканен на интервю – интервю и предложения към бюрото и решения от страна на бюрото. Както вече <coughs> както вече споменах, решението за процедурата а, беше такова, че се представих кандидатурите пред възможно най-много форуми. Имаше публикации в парламента, в други институции, в официалния вестник. Много кандидати, голям брой наистина бяха поканени на интервю. Консултативният комитет се състои от генералния секретар, заместник генералния секретар, директора на генералния директор за персонала и други двама генерални директори, трима мъже и две жени. Освен това, генералният директор, който споменах, се присъединява към комисията, що се отнася до номинацията на директори. Това означава, че в повечето случаи има поне шестима членове на съответния консултативен комитет и във всички случаи той Комитета е гарантирал, че пред бюрото има конкретен избор. Това означава, че процедурата е прозрачна до известна степен някои смятат, че трябва да има независим орган, който да участва в процедурата на избора. В някои случаи това може да доведе до по-добро познаване на кандидатите, но аз не виждам как може един независим орган, който не носи отговорност пред когото и да било, нито политическа, нито каквато и да била, да доведе до по-голяма прозрачност на процедурата. Що се отнася до избора на процедура, искам да кажа следното. Критикува се, че се използват външни публикации в някои случаи, макар че поста е бил обявен за външно участие, в крайна сметка са номинирани вътрешни кандидати. Едно от предизвикателствата, които имаме в европейските институции е факта, че нашата система предпочита кандидати, които се наемат кандидати, които са млади, когато започват работа и остават в институциите в продължение на целия си професионален път. Както изтъква проучването, наемането на външни кандидати трябва да се прави на по-низко ниво, а не на ниво висши менеджери. Ако ще наемаме колеги с голям опит, много е важно те да имат възможността да напредват в парламента и съответно институцията да може напълно да използва техния много ценен опит. Ако не използваме външни публикации, колегите, които влизат в нашата система и имат съответния опит и съответно са в по-напреднала възраст, няма да могат да достигнат в крайна сметка до поста на виш менеджер. По-конкретно, ако не бяхме използвали например външни публикации, нямаше да имаме полски генерален директор в Генерална дирекция Линк. И накрая, предсказуемостта, която беше спомената от председателя на комитета на персонала. Това е аргумент, който може да се използва двояко. Че персонала очаква колега конкретен колега да бъде избран на конкретна позиция, може да се счита за знак, че те смятат, че съответното лице е най-добрия възможен кандидат за съответния пост. И колегите, освен това, очакват, че едно лице, което дълго време се справя добре на конкретен пост, е, вероятно ще продължи да бъде по, точно по същия начин един успешен менеджер. В заключение, мисля, че нашите процедури са добри и ние ги следваме вече няколко години. Аяла Сендер. Благодаря. Благодаря за предоставената информация. Благодаря на комисаря Атенгер за това, че присъства на днешното изслушване. Благодаря също и на представителите на парламента и на комисията и съответните комитети на персонала. Казва се и в проучването и това, което чухме, е, че е добре да имаме външни кандидати също. Имаме и добра вътрешна система. Също трябва да има възможност за представители на персонала, за да се избегне някакъв ограничен на състав на комисия, където се решават подобни назначения. Ние знаем също и за оценките, които се правят отгоре надолу, но трябва да имат оценка отдолу нагоре, т.е. тези, които са управлявани, служителите, които са подчинени на даден шеф, да могат също да оценяват своите шефове. Мисля, че това е много здравословно. И това избягва някои обърпания. Ние бихме искали Европейската държавна служба да буди доверие вземането на решение за назначение на генерален секретар и други висши длъжности, тъй като проблемът не опира само до назначаването на генералния секретар, но и на други длъжности. Виждаме каква реакция предизвикат подобни назначения. Затова считам, че всичко трябваше да се направи по друг начин. Тоест, е, хората да възприемат е, е, нещата по-добре. Вие казвате, че трябва да се спазва статута. Но виждаме, когато Трамп заплашва да наложи мита, Европейската институция, европейските служители трябва да действат съответно. Така че онези, които искат да правят съкръщения, трябва да имат предвид, че когато имаме проблеми, именно Администрацията е тази, която предприема действия за спасяването ни. И така. Мисля, че не само в случай с назначаването на генералния секретар, но и в други случаи трябваше да се, можеше да се направи нещо по-добро. Генералният секретар е ръководител на администрацията, затова той трябва да бъде възприеман а, като лице, което спазва всички изисквания. Тези 30 хиляди служители а, са видяли с изумление, че няма прозрачност и добро управление. Тези хора имат семейства. Освен това трябва да се има предвид и решението на парламента. В резолюцията казваме ясно, че не ни харесва начина по който беше направено това назначение и по какъв начин комисията е променила начина на оценка, за да оправдае това назначение, което е в нарушение на правилника за служителите. Комисията, съвета и пар... парламентът искаме да работим както трябва. Сега преди европейските избори искаме също служителите да се чувстват горди от това, което правят. Предстоят им тежки решения, свързани например и с излизането на Обединеното кралство от Съюза. Така че е, хората не трябва да имат е, съмнение относно начина по който се назначават лица на висши и а, е, други длъжности. Защото, що се отнася до Брексит, възникнаха някои е, съмнения дали нещата бяха добре направени. В случая с генералния секретар става дума за доверие, е, за взаимопомощ. Е, мисля, че сме способни на това. Аз съм убедена, че вие сте способни на това. Администрацията, с която разполагате, хората са добри, които работят с други международни администрации. И за това Лошо е да се вземат пакетни решения. Това създава проблеми. Те трябва да бъдат индивидуални. Различните постове трябва да се разглеждат за тях кандидатурите еднакво и на мъже и на жени. Дори когато а, става дума за генерален секретар, разбира се, той трябва да се ползва от, от доверие. Следвайки вашата логика, логика и с това приключвам, направим впечатление, че а, комисарите а, обикновено а, се оказват с генерални секретари, които а, не са назначени от а, тях. Тук нещата опират до доверие, така че трябва да видим а, по какъв начин може да се назначават такива хора, които се ползват от вашето доверие. Това се прави в държавите членки. Могат да се използват подобни примери. Така ще можем да има една добра администрация, добри политически кабинети, но когато се смесват двете неща, нещата се объркват. Благодаря. Колеги Де Йонг, бите. Колегата Де Йонг. Господин Де Йонг, започна с проучването, ще коментирам казаното поред на постъпване. Искам да изкажа високата си оценка за това, което е направил господин Бломайер. Ние познаваме неговата работа. Той може да се похвали с много постижения. Мисля, че е глупаво комисията да твърди, че това проучване е необективно. Как може комисията да казва, че не можем да казваме комисията да казва, че ние не можем да казваме как трябва да се номинира персонал в комисията. Ми вие сте сами. Всички други са срещу вас. Вие казвате, че няма, нямат право другите хора да коментират. Това е глупава позиция и омалуважавате постигнатото. Естествено, има различни култури. В моята страна ние нямаме политически кабинети. Министъра има само един съветник и останалото са държавни администратори. Това, за което говорим тук, а именно кабинетите, са по-скоро част от френската и германската традиция. Не е ли всъщност това проблема? След известно време, когато един комисар си тръгне, кабинета се разпада. Мисля, че самата система на кабинетите води до затруднения по отношение на номинирането на лица. Сега стигам до господин Елтингер. Вие казвате, че нямаме право да обсъждаме вътрешната организация на комисията. Казвате, че само комисията има право да решава за вътрешната си организация. Изпращате много лошо послание. Всъщност, ако има нещо, което вбесява всички, това е арогантността на комисията и тя се вижда в пресата. Вие казвате на парламента, не си пъхайте носа в нашата работа. Правите много голяма грешка. Естествено, че ще си пъхаме носа във вашите работи. Естествено, че ще се опитваме да гарантираме, че комисарите изпълняват задълженията си спрямо депутатите. Комисарите отговоря, отговарят за прилагането на нашите вътрешни политики в Съюза. Затова мисля, че комисарите трябва да се стараят да имат една много добра репутация. Подобни назначения само петнят репутацията на комисията и съответно на Европейския съюз. Що се отнася до промяната на регламента за персонала, може да има гласове за и против. Е, това влиза в правомощията на колегите от Юри. Не може обаче да се излиза с аргумента, че ще се стигне до мнозинство, благодарение на което ще има увълнение – ако има мнозинство от държави членки, които искат да има урязване от някакъв характер, с това мнозинство трябва да се разговаря. Не може да се казва, че държавите членки са на грешен път. Аз лично не смятам, че трябва да има намаляване, урязване на броя на персонала, защото вече станахме свидетели на такова, но не можем да казваме, че държавите членки не са прави в това отношение. Въпрос към колегите от Юри. Има несигурност относно тълкуването на някои членове. Не можем ли да публикуваме насоки, за да знаем как да се тълкуват правилата? Знам, че правната служба е предоставила много материали и те могат да се използват за изготвянето на нови насоки за новия мандат на парламент. И накрая, Що се отнася до номинирането на генералния секретар и от страна на Европейския парламент, тук аз съм съгласен с комисията. Малко ще е странно парламента да обсъжда номинирането на генерален секретар на комисията. Иначе аз съм съгласен с всички препоръки на представителя на комитета на персонала, мисля, че трябва да гарантираме активното участие на представители на този комитет, що се отнася до номинирането на хора на висши постове. По-настоящем това не е така. Чувал съм, че в рамките на комитета на персонала отношенията не са особено добри по-настоящем. Не можем да позволим нещо подобно да се случва. Тези хора трябва да бъдат изслушвани и да участват в номинирането на важни лица за важни постове. Господин Салафранка. Благодаря, госпожо председател. Това е последното заседание на комисията Конт и това е интересен дебат Важно е да се определят компетенциите на институциите. Очевидно е, че комисията отговаря съгласно договорите пред Европейския парламент. Затова се провеждат изслушвания на комисарите. Конт предлага резолюция, както беше в случая с назначаването на генералния секретар, също освобождаване от отговорност на комисията по изпълнението на бюджета институциите трябва да имат е, автономност, е, когато определят е, своите, кои да бъдат служителите, които назначават. Днес водим интересен дебат и това стана ясно от запитаното изказване на комисаря. Когато се назначава генералния секретар на Елисей или пък когато се назначава генералния секретар на правителството на Испания. Всичко това трябва да се прави съгласно определени правила. А, аз внимателно се запознах с проучването. Там се казва, че правната рамка е много ясна, що се отнася какви правила трябва да се спазват. Но тези правила изискват повече прозрачност и повече кохерентност. На пръв поглед искам да разбера дали това са предложения, които могат да се прилагат само по отношение на назначаването на генералния секретар на комисията или пък при всички висши назначения в останалите институции. Нашата комисия каза многократно, че не е съгласна с някои от назначенията, които бяха направени дори в парламента. Затова е важно да имаме предвид отговорността на отделните институции, както и когато не се спазва дадена правна норма, да се обръщаме към съда. Авторът на докладът към него се обръщам. Става дума за обръщане към съда. Дали трябва да има частен интерес, който да е засегнат когато са засегнати някои служители от дадено значение, или пък как може, може да се използва възможността да се обърнем към съда или към омбудсмана. Госпожа председател, има нещо друго, което ме интересува, след като изслушах казаното от представителите на персонала. Те изглеждат, казаха, че има разочарование сред персонала, защото има политически назначения или пък външни назначения, как могат да се подобрят нещата. Мисля, че това, което се предложи като начин за процедиране, представлява интерес. Ние имаме обща цел. Съгласен съм с казаното на госпожа Аяла. Трябва да обърнем повече внимание на Европейската държавна служба, да не допускаме ам, манипулации, за да може да отговаря тази служба на интересите на Съюза. Една Много е сложно да се промени а, статута, но за това пък можем да възприемем един кодекс на поведение между различните институции, като обърнем внимание на способностите и на достоинствата на кандидатите, когато става дума за назначения на висши служители. Давам думата за отговор първо на господин Бломай. Yeah, um... Благодаря. Няколко неща ще кажа. В началото, в отговор на комисар Етингер. Разочаровах се от това, което чух вие сте разочарован от проучването. Това не беше идеята. Идеята беше да има обективна дискусия на различните аргументи. Мисля, че ние полагаме основата на един такъв обективен дебат. Госпожо Аяла Сендер, хареса ми това, което казахте за това, че трябва да си помагаме. Много красноречиво го казахте. Искаше ми се аз да го бях казал по този начин. Целта ни беше да видим какви са практиките в различните държави, в различните места, организации, тъй като има трудности, с които се сблъсква омбудсмана. Искахме да видим дали има възможности за бъдещи реформи. Казахте сама, че може да има допълнително развитие. В тази посока трябва да вървим. Комисията обвинява авторите на проучването, че не са задавали достатъчно въпроси. Когато ние поискахме от комисията да се ангажира и да разговаря с нас, отговора беше следния. Прочетете отговорите, които вече сме дали на Европейския парламент и толкова. Сега вие казвате, че искате да разговаряте с авторите – с удоволствие ще разговаряме с вас. Ще ви свържем с нашия юрисконсулт, за да видим до какво ще се стигне. По въпросите на колегите. Да видя дали сега правилно съм разбрал. Господин Де Йонг, благодаря за въпроса. Ще отговоря много бързо. Ние изключихме правилото за кабинетите до известна степен в хода на проучването съжалихме, защото това е основа за сравнение. В много държави членки кабинетите също се подчиняват на различни правила, но рамката на проучването беше много ограничена, така че нямахме време да разгледаме този въпрос. Един коментар с по-общ характер относно сравненията. Има нещо, което е слаба страна на нашето проучване. Ние разбираме, че има много различни конституционни, административни традиции и рамки в държавите членки. Така че съпоставката като цяло може да бъде само частична. Само частично можем да навлезем и по темата опити за реформа в европейските институции. Затова ще има нужда от по-задълбочено проучване и ще трябва да се види дали опита в други контексти може да бъде прехвърлен в европейските институции. На следващо място. Нещо с по-общ характер като коментар. Ние не твърдим, че предлагаме най-добрата рецепта основана на добри практики в държавите членки и така нататък. Всъщност, мисля, че вече казахме, че много са малко доказателствата, свързани с това, коя система е най-ефикасна. Ние проявяваме откритост, готови сме да разгледаме всички варианти, които съществуват, що се отнася до намирането на най-ефективната система. Господин Салафранка попита дали е възможно да се реагира на случаите на лоша администрация. Дали може да има средства за правна защита. Е, госпожа Толибацка, нашия юрист консулт, разгледа този въпрос много внимателно. Тя смята, че настоящата съдебна практика показва, че само когато има отделно засегнато лице, може да има и дело, например. Аз лично съм бил засегнат и мисля, че едно лице, ако е засегнато от лоша администрация, може в крайна сметка да се обърне към юристи за помощ и да се обърне в крайна сметка да заведе дело пред един съд. Това е което мога да отговоря на въпросите. Имате думата, господин представител на комисията. Господин Лебретон, аз искам накратко да реагирам на казаното. Много добра беше идеята за тази среща, тъй като според мен аферата Селмайер е реална, защото назначаването беше нелегално. Европейският омбудсман също го посочва. Тази вечер беше напомнено, че аферата Зелмайер поставя по-общ проблем, както каза и представителят на Комитета на персонала на парламента, има ам, прекалено политизиране на тази номинация. Но това е общ проблем, не е нещо из, като изключение. Тази среща е не само да се правят констатации, да се търсят и решения. Например, да се подобри прозрачността при увакантяването на места, да се привлекат повече кандидати. На следващо място да се разшири комисията, която извършва назначенията. Това също е нещо положително. Въпросът външните кандидати, които сега се използват като вратичка за вътрешни назначения. Тук трябва да се намери някакво правно решение. Тоест има решение. Искам да се върна на аферата Селмайер. Това е видимата част на айсберга, но е доста видима част. Поста на генерален секретар на Европейската комисия не е маловажен. Това е пост, който дава много власт в Европейския съюз. Той е много видим. И тук комисаря ни казва, че това е афера, която вълнува само 3000 души. Но аз трябва да кажа, че не се вълнуват само 3000 души. Френската преса обърна много внимание на този въпрос. Много известен вестник във Франция също свърза самоубийството на един италианец, работещ в Европейската комисия, с евентуално с това назначение. Така че, господин комисар, ако ми позволите, ще кажа, че вие много зле подхождате към въпроса. Аз представлявам политическа група, която има сериозни съмнения относно функцията на Европейската комисия, но аз съм убеден, че трябва да се заместим комисията с е, един изпълнителен секретариат, е, която да има е, не политически, чисто технически функции. Госпожа Греслер, искам да ви кажа, че процедурите в комисията са много добри. Всички тези процедури, които ние сме проверили в разстояние на 6-3 месеца, показаха, че има прозрачност, това мога да го кажа. Искам също да кажа, имаше доста съмнения, свързани с тази афера. Не всяко съмнение трябва да се разглежда по този начин. Сега давам думата отново на комисаря Етенгерт. Госпожо председател, господин председател, уважаеми госпожи и господа, позволете ми да реагирам накратко на някои неща, които се казаха. Първо, това, че бях критикуван за това, че генералната директорка човешки е, ресурси не е тук. Това е вярно, но аз представлявам комисията. Решение на всяка институция е кого да изпрати. Парламента може да изпрати или, или Таяни, или заместник председател, генерален директор и не уважаваме това. Е, комисията е представена от мен. Моите е, служители от генералните дирекции също са тук. Ние работим а, ефективно и тук комисията е представена от мен. Това не е неуважение. Госпожа Сука ме помоли да, отго... да говоря тази вечер и от нейно име. Второ, а, госпожа Ела Сендер а, казва защо служителите да не оценяват и своите ръководители. Това го правим. А, ще помоля а, писменно да ви бъде предадена информация за това как нашите служители редовно а, критично оценяват своите ръководители, защото са ни необходими и двете неща. Оценка от страна ръководителя за кариерното развитие и от друга страна оценка от страна на служителите, за да видим какво става с главата на рибата. Трето, бяха споменати външните конкурси в парламента, броя на външните назначения. Този брой е доста малък. Няма да се задълбочавам повече. Беше зададен въпрос защо е, каква кариера правят членовете на кабинета след изтичане мандата на комисията. Ще ви кажа, че Европа е доста комплексна структура, по-комплексно, в която и да е било държава членка, независимо от това дали е малка или голяма. В моя портфейл а, имам 9 генерални дирекции и 6 члена на кабинета всеки член на кабинета отговаря за една или две генерални дирекции и ме информираме, питат какво правят генералните дирекции, скик, бюджет и така нататък. И на мен ми е необходим един човек, който а, политически да ме посъветва какви административни решения трябва да се вземат. А, този същия човек отговаря за 6-7 държави членки и следи защитата на интересите на бюджета в съответната държава членка и подготвя разговори с съответните министри и а, а, Тарето, същия този човек следи работата по портфела на 6-7 други комисари, за да се знае какво става по определен случай или когато се подготвя голяма конференция или когато аз идвам в парламента. Смятам, че една такава комплексна Европа има нужда от малки и гъвкави кабинети и членове на тези кабинети. За целта обаче трябва да привлечем добрите служители. И когато някой пет години е бил а, а, безработен, а, или пък е правила нещо друго. Тези пет години не би трябвало да са нещо отрицателно за кариерата. Иначе никой няма да дойде да работи при нас. Затова е важно да имаме добри служители в кабинета и те да, да имат е, шансове е, и на други е, позиции. Да имат шансовете да кандидатстват за други позиции. В противен случай качеството на работата на комисарите няма да се подобри, напротив, ще се влуши. Между другото, а, е, не на настоящата ми а, позиция, но в един бъдещ момент, когато отново бъда гражданин и да а, ще видя а, какво става с кариерата на членовете на кабинетите а, на председателите на парламента. Няма да казвам повече. Без значение от коя партия като генерални директори, заместник генерални секретари и така нататък. Невероятно и това е една стъклена къща, която не бива да замеряме с камери. Е, с камери няма да се задълбочавам повече а, възможно е парламента да не е доволен от това, което се прави в президиума на парламента. Като комисар съм неутрален. А, като гражданин обаче, ако не ме е хванала деменцията след като се отегля от този, а, този пост, ще разгледам а, въпроса. Защото самодоволството не е качество, с което можем да се хвалим. Аз съм тук, за да споря с вас. А, по същество. Не искам да се държа детински. Не ме опреквайте, че се държа детински комисарите трябва а, да отговарят на въпроси, да участват в дебати, но не би трябвало да казват, че парламента винаги е прав. Моето разбиране за демокрация е а, да говоря според моите убеждения, да се отнасям сериозно към вашите а, документи, а не да се съгласявам с вас, защото ако се съгласявам с вас, нямате нужда от политическа комисия, а такава комисия искат повечето депутати. За а, преразглеждането на регламента за служителите, оценката спо, а, според техните качество, сърдие и така нататък, готов съм да го направя. А това, което казах в началото, че назначаването на повечето места трябва да става чрез конкурс, а не чрез трансфер, е, мисля, че е едно а, доста широко, доста голямо обещание, с което ще се чувствам обвързан и през следващите а, е, месеци. Това, че генералният секретар е политическа фигура, да, това е така, но аз бях против това парламента да провежда изслушвания за най-висшите ръководители, за генералния секретар, заместник генералния секретар и директорите, така както препоръчва изследването. Това, е, според мен, е смесване на административната отговорност на различните институции. И последно. Или предпоследно. Говоря а, за случая Селмайер, а не за аферата. Вие говорите за афера. Аз смятам, че думата афера не е подходящ. Вие справо казвате, че а, омбудсмана има съмнения за правомерността. А, добре, но ако казвате, че той смята назначението за незаконно, това не е вярно. И последно – когато някой кандидатства а, на конкурс, според действащото законодателство, може да обжалва резултата пред а, съда. Може да обжалва причините, поради които е избран някой друг, а не той. Това е негово право. Рядко се случва, но се случва. Благодаря ви. Благодаря, господин комисар. С това приключихме нашия дневен ред. Колега Салфранк, съвсем накратко. Е, Госпожо председател, тъй като е последното ни заседание на комисията, от името на моята група искам да благодаря на комисаря, на целия му екип, да благодаря за това, че беше на наше разположение. Не винаги имахме еднакви мнения но ние работихме по въпроси, които са важни за Европейския съюз, които предстоят. Така че от името на моята политическа група искам да благодаря на комисаря, че винаги се е отзовавал, въпреки че не винаги сме били на едно мнение. Въпреки това му благодаря за неговото присъствие, благодаря на неговият екип, който отстояваше интересите на Европейския съюз. Благодаря. Мога само да се присъединя към благодарностите, но искам първо да направя няколко извода от днешното заседание, да кажа добре дошли и на трите деца, на нашата служителка от секретарята и двамата приятели, които са довели като заложници е, един вид. Нашата комисия няма да спечели награда за любима комисия в президиума на парламента. Ние много често отправяме критика Въпреки това трябва да продължим, но както правилно казахте, господин комисар, е, от това зависи това да ни вярват. Искам да кажа, заключение, че е важно да се обявява конкурс за поста на генералния секретар. Ще бъде добре за Европейския съюз. Можем да го напишем и в регламента за служителите, но докато това не е записано, нещата остават така, каквито са. И искам да пожелая на бъдещия парламент да не се занимава никога толкова интензивно с дадено назначение и да не се занимава години наред с него. Второ, изследването казва, че ако няма потърпевш, не бива да се разширява въпроса. Мога да си представя, че новия парламент е, може да промени нещата с изслушването на комисарите. Искам също така да отправя едно предупреждение да не се политизират административните процедури, регламента да се прилага така, както е написан. В противен случай А иначе въпроса за това дали трябва да бъде изменен регламента за служителите трябва да се реши от следващия парламент и да се направи предложение на комисията как, какви да бъдат тези изменения. Още веднъж благодаря ви. Това е последното заседание, което ръководя аз. Благодаря на целия екип, благодаря на комисията, благодаря за сътрудничеството. Хубаво е, че е, работихме с вас и сега колегата Свобода също ще приключи среща. Войс, е, позволете ми да се присъединя към е, много компетентните заключения, които направи госпожа Гресле, председателката на комисията Конт. Искам и аз да благодаря на всички, които участваха в днешното заседание. Благодаря на комисар Оттингер, благодаря на авторите на проучването. Мисля, че направихме една крачка напред в дебата и едва ли ще приключим нищенето на този проблем по време на този мандат. То ще продължи и в следващия мандат на парламента. Госпожа Гресле справо заяви, че настоящия дебат е тясно свързан с дебата в комисията Юри, посветен на европейското административно право. С тези думи закривам заседанието. Благодаря на всички, същото казва и госпожа Гресле. Лека нощ!